Il Presidente. Председателката. Oh. Моля, седнете. Днес ще се произнесем по економическото и търговско споразумение с Канада. Процесът беше продължителен. Трябваше да премине през много препятствия. Мисля, че беше изразена противоположната позиция. В парламента всички трябва да спазват правилата. Мнозина изразиха мнението си против това споразумение. Много граждани демонстрираха пред сградата и пред залата, за да изразят своите становища. Важното е да се спазват винаги правилата и да се уважават чуждите мнения. Парламента трябва да бъде субект. И моят ангажимент е да направя така, че решенията, взети в този парламент, да позволят на Европейския парламент да бъде в центъра на политическата дейност, защото гражданите, които всички ние представляваме, трябва да знаят, че техните представители защитават техните интереси. Както обикновено, аз няма да гласувам, не защото няма мнение, а защото според мен Позицията на председателя трябва да бъде позицията изразена и приета от парламента. господин карвер заповядайте. благодаря господин председател. Много е спорно гласуването и може би да кажем една добра новина. Нейно Величество Кралицата отбеляза сапфирен юбилей. Нека да изразим уважение към нея. Нека да се присъединят към, към отдаването на уважение към кралицата колегите от страните от британската общност Малта, Кипър. Колегата Валенсиано. Господин председател, аз не разбрах и за това имам въпрос. Днес няма да гласувате или никога няма да гласувате? Председателят никога не гласува, когато председателства заседанието. Това е лично мое решение. Позицията на председателя трябва да бъде позицията на парламента. Получих от групата на Европейската народна партия желание, искане за кандидатура в делегация. Тази кандидатура ще бъде включена в протокол от това заседание. Ако няма наблюдение до приемането на протокола, то тази кандидатура ще бъде одобрена по искане на групата на ЕНП.